Okay. I, I haven't opened the meeting yet. Now... Все още не съм открил заседанието. Which we, we will start with point seven. Но сега вече откривам заседанието. Започваме с изслушването по реформата на законодателството относно критериите за сравнение на глобално равнище. Преди това господин Терер. Благодаря. Преди да преминем по дневния ред, предлагам да учредим време на комисия по избягването на данъците, укриването на данъците и измамите. Казвам го, защото гражданите обсъждат случая с Люксембург крайна сметка добрите си плащат данъците, а другите не. И това е проблем не само с Люксембург. Това е общ проблем, за това е необходимо да предвидим публични изслушвания. ОИСР ще проведе техническия дебат, но аз бих предложил нашата комисия и го предлагам от името на групата на АЛДЕ да учредим такава комисия. Самият аз мога да я председателствам. Ние разглеждахме въпросите с данъчните измами и при предходния мандат парламента трябва да има водеща роля тук. Благодаря ви за предложението. На следващото заседание на координаторите ще го обсъдим. Както знаете, предвиден и пленарен дебат. Нещо, което очакваме с нетърпение – но пленарното заседание е висшия орган. Сега да преминем към изслушването. То е по много важна тема. Реформата на законодателството относно критериите за сравнение на глобално равнище. Искам да кажа добре дошли на четиримата оратори, които са тук в Брюксел. Петият е в видеоконферентна връзка с нас. Той в момента е в Мадрид. Благодаря на всички за приноса им по реформата на законодателството в тази област. Сега имаме и нов екип. Решихме да започнем с тези публични изслушвания. Имаме своите докладчици, докладчици в сянка, но първо да дам думата на нашите оратори. Ще ги помоля всеки от тях да се ограничи до 5 минути за изказването си. Като ние ще чуем не само ораторите, но и докладчиците. Госпожа Нербойзен. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на включилите се в изслушването. Темата за това законодателство е от първостепенно значение за гражданите и бизнеса за доверието в финансовите пазари. След скандалите с Либор, както и различни други показатели, е ясно, че трябва да се положат повече усилия, за да може тези показатели да бъдат достатъчно надежни Същевременно тук подхода трябва да е пропорционален, реалистичен, да има равни условия за тези, които ползват референтните показатели. Трудно ще е да стигнем до правилния подход. Затова приветствам възможността да разговаряме с тези, които управляват данните и тези, които ги ползват днес. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Сега преминаваме към самите изложения. Започваме с господин Дейвид Райт, генерален секретар на ИОСКО. Заповядайте, господин Райт. Right? Господин Райт. Can someone contact Mr. Господин Рай, чувате ли ни? Чувате ни? Чудесно! Заповядайте. Имате думата. Please, who can communicate with our speaker? Нека потърсим техническа помощ. Може би по телефона да се обадим на господин Райт. Yes, we hear you. You can, you can, you can start. Ние ви чуваме. Можете да започнете. Вие чувате ли ни? Yes. Hear you. I am hearing you.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 Thank you very much, Mr. Wright. Благодаря ви много, господин Райт. Следващия ни оратор, господин Роберто Скияви, заместник генерален директор, генерална дирекция пазарни операции на ЕЦБ. Уважаеми е, членове на Комитета по економически въпроси, дами и господа, искам да благодаря на всички за възможността да участвам в това обществено изслушване. Бенчмаркинга е част от инфраструктурата на нашата економика. Тези индекси, тези референти се използват при плащания, при подписване на търговски договори и така нататък. И доверието, което всички изпитваме към тях, се дължи на факта, че се считат за безпристрастни и независими. Ако доверието в тези им качества спадне, то тогава доверието и между търгуващите или взаимодействащи си страни също ще се загуби. Еония е Юрибор, тези лихвени 5% са част от Международната валутна система. Те са определени, дефинирани като такива през юли 2014 година в доклада на съвета по финансова стабилност. Някои от тези стандарти и някои от тези индекси, за съжаление, не винаги са стабилни и така се разклаща вярата в тях. Съответно се прилагат мерки е, е, за тези правонарушители, които разклащат доверието в е, методологията и нейното прилагане. частните частният и публичният сектор работят заедно, за да постигнат успех в тази област. Важно е участието на частният сектор, защото публичният сектор предоставя, задава рамката, а пък напредъкът се постига от частният пазар, защото именно частният пазар решава кои са най-приложимите стандартни. Законодателната дейност, която извършваме в тази област, има вече конкретно изражение още от септември всъщност 2013 година под формата на предложение от Европейската комисия. Е, Европейският парламент я ревизира. Също времено Процеса за определене на тези показатели трябва да защити инвеститорите и потребителите, да бъде достатъчно устойчив. Това е особено важно за еврозоната и финансовите референтни показатели. Нека ви напомня някои от основните точки в становището на ЕЦБ. Ние приветстваме факта на създаване на общи правила за голям брой показатели. Освен това се определят показателите от важност за системата. Те подлежат на много по-стрикни изисквания това се изпълнява с помощта на надзорните органи, които пък от своя страна трябва да предоставят задължителна информация. ЕЦБ неведнъж е подчертавала, че като се има предвид системното значение на Еврибор, европейските надзорни органи би трябвало да наблюдават процеса на определяне на нивата. Разбира се, за това трябва да разполагат със съответните инструменти. ЕЦБ е притеснена от това, което се предлага при критично важните референтни показатели. Референтната стойност трябва да обхваща много страни съгласно това предложение, като ние се основаваме на Еврибор, но това от своя страна изисква координирано действие. Проекто законодателството разчита на количествени критерии, за да се определи кои са критично важните показатели. Тези количествени показатели трудно се измерват обаче. Освен това нямаме основата за националните показатели от критично важно значение за системата. Също така предлаганите прагове за задействане на правомощията на надзорника не винаги изпълняват условието за увеличение или намаление на вносителите. Именно за това, според нас, ние трябва да стъпим и върху качествени показатели, като се вземе под внимание и финансовата стабилност. Накрая, нека привлека вниманието ви към предложението за режим на еквивалентност при показателите от трети страни. Искаме да гарантираме на гражданите качеството на тези референтни показатели. Искаме да гарантираме и равни условия. Необходимо е предвидените изисквания да не бъдат във вреда на трети страни. В Европейския съюз има и различни продукти, които зависят от показатели извън Европейския съюз. Комисията трябва да помисли как да се изпълнят условията за еквивалентност и как да се изготвят съответните договори. Необходимо е да се помисли за режима на еквивалентност и преходния период. По време на преходния период управляващия показателите трябва да разполага с време за определяне на тези референтни стойности. Това отговаря на предложението от 2013 година в основа на проекто предложението на комисията. Използването на този стандарт като основа на режима за трети страни е нещо напълно разумно. Накрая, нека подчертая колко е важно да въведем бързо законодателната рамка за референтните показатели не е ли въведем, ще се свине доверието. Никой не иска да поеме такъв риск, защото той е свързан с последици за крайния потребител на финансовите услуги. При бъдещата рамка трябва да сме сигурни, че ще стигнем до стабилен и надежден резултат. Само така бъдещите показатели ще се радват на възстановено доверие. Много ви благодаря. Преминаваме към господин Хартмут Граф, управителен менеджер на Стокс. Уважаеми е, дами и господа, благодаря ви за поканата. За мен е удоволствие и чест да участвам в е, обсъждането и да помогна взимането на решения. Започвам с е, въведение по повод на това, защо са толкова важни бенчмарковите индекси. Ние започваме да се разболяваме от така наречената японска болест, застаряващо население, което разбира се няма да бъде разрешено като проблем, но може да ни помогна тези, прилагането на тези бенчмаркови индекси. Това е начинът да спестяваме и при това много по-ефикасно за бъдещите си пенсии. Индексираните фондове са едни от най-печалившите економически инструменти в момента, много повече за сравнени с взимоспомагателните фондове. Освен това, подпомагат и доверието в начинът им на действие, тъй като са прозрачни. Освен това, това се съчетава с усилията, която полага цялата економика, за да постигне растеж. И мога да ви дам примери, конкретни примери за нашата работа в Стокс. Ние работим ежедневно с 120 милиона процеса на ценообразуване в областта на ценните книжа. Ние сме доставчици на индекси, на тази индексационна услуга, така да се каже, и затова смятам, че регулиране на, в тази област е изключително полезно, за да се избегне конфликтът на интересите. Разбира се, участниците в пазара ще участват в този регулационен процес, защото именно те задават индексите и показателите. Конфликтът на интересите обаче трябва да бъде регулиран, особено имайки предвид, че на този пазар оперират както доставчици на продукти, така и доставчици на индекси някои от доставчиците на продукти се самооценяват и самооценяването, както знаем, е изключително субективно начинание. Ние смятаме следователно, че е необходимо регулиране, особено в тези инде... областта на тези индекси, които са прилични на Еурибор. Затова аз съм за такова регулиране, регулиране, което обаче трябва да бъде премерено. Не бива регулирането да бъде изключително стрикно, за да не задуши действието на пазара, пазара, който действа за момента и не изглежда да има нужда от допълнителни ограничения. В противен случай бихме могли да изпаднем в смесено финансиране или пък да притиснем някои от играчите на пазара до степен такава, че те да трябва да го напуснат. Следователно, смятам, че е, регламентът трябва да бъде пропорционален и добре премерен, да се основава на събрани данни, които да бъдат обменяни между регулаторите и следователно тези индекси, които се основават на събрани емпирично данни, за тях изискванията трябва да са по хлабави, ако мога така да се изразя, от тези, чието ценообразуване е плод на спонтанното пазарно действие. Всичко това, разбира се, трябва да подлежи на правилата за прозрачност, въведени от пакета за финансови и инвестиционни директиви. Тази област от економиката започва да се превръща в глобална такава. Търгува се в световен мащаб. Следователно и регулирането трябва да бъде световно. Миналата година се публикуваха начални данни, къде, откъдето всъщност стартира законодателната инициатива. Принципите се ползват вече в, от по-голямата част от международните доставчици на такива индексационни референти. В Средните щати обаче изглежда, че не е популярна идеята за въвеждане на законодателство в тази област. Но тъй като ние трябва да приемем регулаторните режими на трети страни, с които сме във взаимоотношения, трябва да се подсигурим за това, защото техните стандарти да са приемливи от наша гледна точка. И разбира се, искам да кажа накрая, че е логично да предвидим преходен момент и период, период период за приспособяване през последните години, през последните 10 години в тази конкретно част на финансовия пазар нямаше скандали или стряскащи разкрития. Това показва, че Пазарът би могъл лесно да се поддаде на урегулиране, но регулирането трябва да бъде плод на един честно проведен дебат на общо основание. Можем да направим сравнение с транспорта. Транспортната система трябва да бъде съгласувана с, на широко основание с общественото мнение, но не бива в нито един момент да си поставяме за цел тя да бъде безплатна. Следователно така трябва да бъде и с паза на пазара за референти и индекси регулацията, регулирането на този пазар трябва да бъде умерено и разумно. Подходът, който трябва да прилагаме, да отговаря на целта, която си поставяме, а именно да осигурим конкуренция, честна и прозрачна такава, но на световно равнище. Благодаря. Благодаря ви, господин Граф. Следващият до докладчик, следващият участник в дебата е господин Рудолф Зибел, който е директор на немската групировка ЕФАМА. Благодаря ви. ЕФАМА представлява Европейската инвеститорска индустрия. Ние имаме голям брой членове, почти 17 трилиона евро като активи като голяма част от тях е в регулирани фондове. Бих искала от самото начало да кажа, че представителите на индустрията напълно подкрепят този инструмент, защото така ще се осигури отново доверието. На първо място, нека поясня ролята на управителите на активи. Те управляват инвестиционни фондове в интерес на своите клиенти. Имаме инвеститори, като мен, като вас, но имаме и институционалните инвеститори. Това са застрахователните компании, пенсионните фондове. В крайна сметка всички те активно участват в економиката и можем да кажем, че спестяванията и пенсиите на милиони граждани в Европейския съюз зависят от инвестициите на членовете на ЕФАМА. Управителите на активи не произвеждат данните, които се използват за формиране на показателите. Те са потребители на лиханите нива, определени по базовите показатели, на финансовите индексирания при управлението на портфели от името на техните клиенти. Всъщност, управителите на активи нямат и достъп до третите страни. Те не могат да контролират крайния резултат. Не могат и да извършват ценообразуване при финансовите инструменти като всичко се базира на оценката на основните активи, деривати и ликвидни обеми. Използването на базови показатели и индексни фондове отговаря и на изискванията по директивата за ПК и БЦК или предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа. Единствено тези от тях, които са прозрачни, могат да изпълнят условията за определените нива. Необходимо е обаче да се има предвид, че показателите и законодателството за тях допълват изискванията и регулаторните практики в индустрията, подбора на показатели, използвани от менеджерите. Същевременно в интерес на прозрачността ние нямаме нищо против да се поемат и допълнителни задължения. Индустрията винаги е смятала, че при показателите трябва да има пропорционалност, тук имам предвид възможността за манипулиране на различните показатели. Необходимо е да се снижи и нивото на разходи за определене на показателите и на последно място да има равни условия в целия Европейски съюз, независимо от происхода на активите. Основните проблеми са свързани с факта, че Използването на показателя трябва да се разграничи от неговото сформиране. Освен това, ние се надяваме, че при данните ще има по-малко възможности за манипулации, но все пак настояваме на по-голяма прозрачност. На трето място Необходимо е да се обхванат единствено индексите, до които обществеността ще има достъп. Необходимо е тези данни да се актуализират и да не се изключват данните извън Европейския съюз. Но нека се спра по-конкретно на три от тези точки. Първо, разграничението между потребяването и сформирането на показателите. Много е важно да, да дадем определение на използването на тези показатели. Предложението обаче не определя достатъчно ясно ползващите показателите. Необходимо е ползването да отговаря на разискванията, проведени в съвета. Необходимо е също така да се включат два начина на ползване Първо съчетанието на различни индекси при липса на нови входящи данни. Сигурно знаете, че управителите на активи използват такъви данни. Инвеститорите също. Позоваването на индекси, основани върху финансовите индекси, би трябвало да се определи просто като ползване на базов показател. На второ място, необходимо е при инвестиционните фондове да се избегне възможността за манипулиране при ценообразуването на основния финансов инструмент. На второ място – трябва да е ясно, че единствено оповестените индекси са тези, които се използват. Господин Гра вече обясни, че има милиони показатели. Много от тях се използват от инвестиционните посредници и това не бива да попада в приложното поле. Необходимо е следователно пояснение в член 3. Има още нещо инвеститорите и данните. Инвеститорите трябва да разчитат на прозрачна методика при определение на цените и базовите показатели. Тази прозрачност от своя страна трябва да почива на насоките на ЕОЦКП. Всичко това може да се намери на веб страницата на Европейски орган по ценните книжа и пазари и накрая достъпа на трети страни. Ние, както и изказалите се до сега, искаме да сме сигурни, че има равни условия по отношение на доставчиците на показатели извън Европейския съюз. Необходимо е да може да се докаже изпълнение на насоките на Международната организация на комисиите по ценни книжа. Благодаря и накрая господин Пьер Марио Санта, завеждаш отдел финанси към Уникредит. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент на комисията ЕКОН. Дами и господа, благодаря, че ми давате възможността да изразя мнение по този въпрос и да участвам в размяната на въпроси и отговори. Юникредит е за инициативата, която започна Европейския съюз на световно равнище за реформиране на европейския бенчмарк. Смятаме, че това ще възстанови доверието в пазарите и в тяхното измерване с показатели. Напоследък това стана ясно, стана ясна важността на измерването на пазарите и за това колко това е полезно за инвеститори и за кредитополучатели, като тези, които имат, например, и ипотеки. Освен това, тези финансови показатели са трансгранично явление и като такова трябва да бъдат третирани. Юникредит Credit предоставчик на толкова важни бенчмаркови показатели като Еурибор и Еония. Инвеститорите, потребителите, както и финансовите посредници ползват нашите показатели, нашите финансови индекси, които изграждат финансовия пазар. Ако изчезнат тези показатели, то ще изчезне в, до голяма степен и доверието в това как се регулира и, и измерва пазара. Затова ние сме за тяхното просъществуване, въпреки че ще бъде по-скъпо да поддържаме тази дейност, допълнителна дейност, която предоставят банките. В предложението предлага да се регулират да се смятат за критични, особено важни тези показатели, които биха могли да повлияят върху най-малко 500 милиарда. Но ние смятаме, че тук качеството, не количеството са важни, защото има други по ефтини, така да се каже, активи, които биха могли да нанесат щета, системна щета на цялата система. Ето за това смятаме, че количеството е по-важно от качеството. И освен това, показателите наистина се отразяват върху стабилността на валутните пазари. Що се отнася сега до надзора на действието на тези показатели, особено когато те са свързани с една или повече държави членки, ние смятаме, че именно Европейският орган за ценни книжа и пазари ще има ще играе по-важна роля, отколкото националните му съответни органи за решенията. Трябва освен това да се движат от европейския интерес и от стабилността на финансовите пазари. И така ще се придвижим и по посока на един европейски капиталов пазар. В случаите на европейски трансгранични показатели, трябва да сме сигурни, че те всъщност са достатъчно представителни и именно по този повод и с оглед на приемането на бъдещата директива, ние смятаме, че ЕСМА, Европейският орган за ценни пазари, и трябва да бъде водещата институция и водещият критерий пък да бъде качеството, а, но, а не количеството. Приоритетът сега на измерването, на въвеждането на индекси за измерване са, разбира се, обек, субективен до голяма степен процес, където съдържат възможности за манипулиране. Е, и затова ние залагаме на тези индекси, като Еурибор, например, които са доказали обективното си действие през последните години. Нововведенията трябва да бъдат приети само ако се докаже, че те наистина отразяват действителността и измерват това, което твърдят, че измерват. Предложението предлага администраторите и управителите на фондове да публикуват как са се изградили техните оценъчни системи веднага след публикуването на данните. До каква степен обаче това ще е от добавена стойност за потребителите? може обаче пък от друга страна да изкриви правилата на играта, тъй като ако банките разкрият откъде набират средствата си, ще разкриват всъщност доста конфиденциална информация и особено ако положението е критично или стресово, могат да срещнат затруднения в набирането на фондове. и единствено ЕСМА, следователно е Европейският орган за ценни пазари, трябва да има достъп до тези данни поне в началото. Альтернативите на съществуващите в момента измерватели на пазара трябва да предоставят достатъчни гаранции. Нека да си спомним за Еурибор и времето, в което бе въведен 98 година. Тогава времената бяха други, националните, националното законодателство имаше превес и а, сега времената пък са се променили, именно трябва да използваме съществуващите европейски инструменти, за да гарантираме устойчивостта на системата. Благодаря. The... Благодаря. Сега продължаваме разискванията с членовете на комисията ЕКОН. Нека напомня на всички, че първия кръг е за докладчиците и докладчиците всяка. Разполагате с две минути. Трябва да уточните към кой от ораторите е насочен вашия въпрос. Съответно, има три минути за отговор. След тази процедура ще преминем към спонтанните изказвания. Людек Нидермайер е първият. Две минути имате. Благодаря. Надявам се и по-бързо да го кажа. Притесняваме режима за третите страни. Обръщам се към представителя на комисията. Този регламент беше изготвен, докато принципите за ИОСКО все още се оточняваха, но сега знаем, че тези принципи се възприемат в световен план. За това задавам въпроса. Реалистично ли е да отиваме по-далеч от изискванията на Международната организация на комисиите по ценни книжа? И дали глобалните финансови центрове ще приемат този подход? Струва ми се, че нашият режим ще бъде далеч по-строг, което пък налага ограничение за европейските дружества. Може те да използват неевропейски показатели. Благодаря. Вашия въпрос беше насочен към представител на комисията. Това е господин Филип Тот. Заповядайте за отговор. Благодаря, Нека поясня, че режима за трети страни има за цел следното. Финансовите показатели в договорите с потребители, например за ипотеки в Европейския съюз, да бъдат достатъчно солидни и надежни. Освен това, ние искаме да сме сигурни, че европейските дружества работят при равни условия в сравнение с конкуренти от трети страни, що се отнасят до изискванията към тях. Режима на еквивалентност в предлагания регламент е издържан от правна гледна точка, той дава равни условия. Същевременно, ако третите страни изпълняват изискванията на ИОСКО, се изпълнява изискването за равни условия – Предложението е иновативно. За първи път в него изрично се упоменава ролята на принципите на ИОСКО. Същевременно е необходимо комисията винаги да отговаря на въпроса доколко практиките в тези трети страни отговарят на принципите за базовите показатели. Също така при ИОСКО или Международната организация на комисиите по ценни книжа трябва да се види дали при бъдещия преглед ще има и насоки за държавите членки, прилагащи тези принципи. Освен това има важни трети страни, като Япония, Сингапур, те имат намерение да въведат норми за базовите показатели, може би първо в по-стеснен план и след това в по-широк. По отношение на агенциите за кредитен рейтинг, Европейския съюз обикновено е водещ в прилагането на международно приятите изисквания. Обикновено третите страни ни следват в това отношение. Uh... Yes, Благодаря. Господин Йонас Фернандес е следващият оратор като докладчик в Сянка. Благодаря. И аз съм на същото мнение като колегата от ЕНП и споделям всъщност неговият въпрос. Имам други два. Първи, Първият е към представителя на ЕЦБ относно това какво се, за какво се смята критичен показател, изключително важен показател. Разбира се, определенията не са никога съвършени за една национална държава, едно ще бъде важно за друга друго, така че аз споделям виждането, че показателите трябва да бъдат измервани от гледна точка на стабилността на финансовите пазари. Проблемът сега е дали от тук може да проистече действие на надзорника и кога надзорникът ще се самосезира. Как с други думи можем да определим какво е критичен показател, такъв който не бива да бъде прекрачен, без да навлезем в субективни интерпретации. Сега, следващото ми питане е към този, който иска да би искал да му отговори за фондовите показатели, стоковите борси. Знаем, че За сега тези фондове, участието в тях е на доброволна основа и следователно кодекса за добро поведение не е задължителен. И включително трети страни, които участват, също участват на добра воля, а не защото са приели да спазват кодекса. Дали не смятате, че този кодекс трябва да бъде издигнат в правен ангажимент? Благодаря. Yes, you, Благодаря. Господин Скави, имате думата. Благодаря ви, господин председател по повод на определението какво значи критичен показател, важен, от изключителна важност. Той трябва да бъде измерен качествено, смятам аз. Разбира се, някои от елементите могат да бъдат произволни, така да се каже. Произволни, но все пак зададени от институция, която се занимава с такива финансови анализи. И освен това, показателите и определенията могат да се променят с течение на времето. В един определен момент една може да бъде оценката, след това да се промени. Важното обаче да не забравяме следното. От една страна има показатели с широк обхват, които се използват в много договори. А пък от друга страна е анализът и финансовата стабилност, която проистича или не от тях. Това е така наречения качествен принос за оперативността на пазарите в цяла в целия Европейски съюз. Благодаря. Някой друг от панелистите иска да вземе отношение по вторият въпрос? Благодаря. Благодаря. Аз не съм специалист по стокова борса, но това се отнася и за Еврибор и, и и той е на доброволна основа за момента, така че Следователно има мнение той да не се публикува повече официално. Що се отнася пък сега до кодекса за добро поведение, може би трябва да има законодателно предложение, а не просто участие на доброволни начала. Благодаря. Комисията. Благодаря. И аз искам да взема отношение за кодекса за поведение. Искам да ви подчертая, че наистина има принцип, по който доставчика на такива услуги, на бенчмаркинг, трябва да се подпише под, така да се каже, спазването на принципите на Кодекса за добро поведение. Разбира се, може да се превърне той, този кодекс за поведение в задължително правило, но има и други механизми. За това за момента обаче регулирането е такова и такова ще продължи и да бъде при разписването на бъдещата директива, освен ако не го решим да го променим. Благодаря. E Group, general... Благодаря от името на ЕКР. Искам да задам въпрос на панелиста от Мадрид, ако можем да ни чува. Председателят казва, тогава в този случай ще записваме въпросите към ИОСКО, към Международната организация за, на фондовите борси и ще ги зададем накрая. Сега имам въпрос тогава към господин Граф. Вие сте представител на администратор от Швейцария. Като трета страна, в такъв случай, смятате ли, че трябва да има обща директива с такова поле на действие като европейската такава. Благодаря. Аз, разбира се, не мога да взема отношение от името на швейцарското правителство. Мога обаче да кажа, че сме в е, разговори с много от е, участниците в този процес от е, швейцарска страна. Но в Швейцария за момента няма законодателно намерение да се регулират индексите. Благодаря. Нека да се опитаме тогава да възстановим връзката с Международната организация по фондови борси и ЙОСКО. Господин Виегас има думата. Е, Благодаря ви. Тези базови показатели са много важни, защото видяхме каква е вредата при манипулирането им. Също времено имаме слоповите сделки с публични средства и това доведе до необходимостта да използваме милиарди евро от публичната хазна. Тези злоупотреби са свързани с конфликт на интереси. Същевременно те са и резултат от сложността на показателите, както и от техния факултативен характер. Именно за това е хубаво да стане ясно, че ценовите индекси би трябвало да са опростени, ако искаме да бъдат с високо качество. Отказаното до тук става ясно, че е важно публичните институции да имат по-значима роля. Също така, те от своя страна трябва да са доста по-решителни в действията си. когато се борави с публични активи, например, е много важно как се използват показателите на пазара. Някои от тези показатели, например лихвените нива, са от ключово значение. Защо тогава ЕЦБ и някои други финансови институции не направят така, че да избегнем конфликта на интереси при определянето на лихвените нива. Благодаря. Кой би искал да отговори? Ролята на обществеността при определянето на специфичните показатели. ЕЦБ. Благодаря ви, господин председател. Почитаеми членове на Европарламента. Струва ми се, че публичният сектор вече направи доста в това отношение. Същевременно <laughs> Имайте предвид, че ние не бяхме надзорници само до преди няколко дни. Но освен това, трябва да имаме предвид, че и ролята на надзорниците е да наблюдават бизнеса. Няма как, разбира се, да не обърнем внимание на всички скандали и манипулации, на които станахме свидетели. Националните централни банки също участваха в процеса на реформите и то много активно – Всички говориха за различните доклади на различните групи, различните бордове, международни организации по ценни книжа, индексните фондове, борсово търгуваните фондове, доста неща се направиха, за да има последователност в поведението на предоставящия индексите и в методиката на определенето на индекса. Разбира се, ние продължаваме усилията си. ЕЦБ е катализатор на инициативата за реформа. Реформа, която включва пазарните участници, Асоциацията на европейските банки и управителите на Юрибор. Това е важно за референтните нива и на Юрибор. Благодаря. Има ли други изказвания? Заповядайте. Може би трябва да добавя, че е необходимо тези показатели, разбира се, да бъдат далеч по-прозрачни, така че този пазар, който до сега беше непрозрачен, да се промени и да стъпи върху базови показатели, които да определят бъдещите сделки. Същевременно, ако ние наложим законодателни ограничения на частния сектор, които отиват твърде далеч, може да се окаже, че всъщност ние затрудняваме изпълнението на тази задача. В момента частната индустрия също работи много активно, именно с цел по-добри показатели. Много ви благодаря. Господин Филип Ламбърт, Зелени. Благодаря ви. Имам въпрос към комисията. За предпочитане е регламента да обхване всички показатели на две нива обаче, така че при критично важните показатели да се приложи по-строг режим. Но е хубаво да обхванем всички от тях – А когато един показател премине от не толкова важната към критично важната категория, изискванията към него също трябва да се променят. Предвижда ли се това? Имам и въпрос както към комисията, така и към ЕЦБ. На финансовите пазари се стига до ненужен риск, когато показателите се прилагат към неподходящи сделки. Например, Юрибор се прилага дори и тогава, когато е абсолютно неактуален. Какво се прави за правилното използване на показателите? Можем ли да разчитаме на законодателен инструмент, за да сме сигурни, че референтните показатели се прилагат единствено когато са необходими, защото използват ли се спрямо неподходящите сделки, трябва пък да сме сигурни, че имаме инструмент за намаляване на риска. И накрая, какво очаквате като заключение за манипулацията на Форекс от бизнеса? Благодаря, господин Райт. Ще даде отговора си по-късно, но сега да чуем комисията. Благодаря, господин председател. В отговор на въпроса как да обхванем различните показатели и да приложим съответно по-строг и по-лек режим спрямо различните групи, трябва да кажа, че предложението на комисията, макар и да не е съвършено, включва хоризонтални изисквания за всички видове базови показатели, плюс допълнителни по-строги изисквания при задължителните вноски и съвета на надзорниците, който ще включва и други държави членки. Освен това, имаме специфични изисквания за регулираните данни и показателите при тях – това се изисква и от други законодателни инструменти на Европейския съюз. Имаме изисквания и при лихвените показатели, както и показателите за суровини. С други думи, комисията вече е предвидя различни изисквания при различните показатели – Според нас също така е необходимо публично регулиране и публичен надзор. Не всички от показателите обаче представляват еднаква опасност. Същевременно ние не искаме да оставяме вратички, така че и в бъдеще да има скандали за манипулирането на показателите. Знаете, че това обхвана не само лихвените нива. Е, имахме такава намеса при цените метали, при обменните курсове. Именно за това ни трябва рамка, приложима по принцип към всички показатели, но искаме да се работи пропорционално според нуждата. Благодаря. ЕЦБ. Благодаря. Почитаеми членове на комисията. Бих казал следното. От началото на 2013 година насам, ние в Европейската централна банка Работим по този въпрос, оповестихме и доклад на веб страницата си. Стана дума по-конкретно за принципа на избор. Много ви благодаря, че повдигнахте този въпрос. Според този принцип Участниците на пазара, потребителите, агенциите трябва да имат свободата да избират между различните базови показатели и да използват тези, които отговарят на нуждите им. Подчертаваме необходимостта от множественост на показателите, за да има избор и същевременно да може потребителят на показателя да обвърже неговото естество със своите конкретни нужди. Струва ми се, че понякога показателите се използват къде ли не, например лихвените нива, без да се отчита какъв е кредитния риск, какви са характеристиките и в крайна сметка какъв е резултата от конкретния договор. Това е философията. Същевременно имаме борда за финансова стабилност, който също говори за ролята на надзорниците и централните банки. Необходимо е да се помогне на пазарните участници да разработят подход, при който разчитат на няколко показателя. Да вземем еврозоната. Тук имаше опасно с някои лихвени показатели, като еония – Същевременно е важно да отчетем, че стабилността е и гаранция за използването в бъдеще на такива референтни индекси. Защитата на потребителя също е много важна. Едва ли тук ви казвам нещо ново, за което се извинявам – така или иначе трябва да се подчертае, че това, което правим, се вижда. Ние искаме да дадем избор. А роля на надзорните органи е да извършват надзора и да защитават потребителя. Комисията иска ли да даде отговор? Да, благодаря. Не отговорих наистина на втория ви въпрос. Комисията е съгласна с вас. Важно е да се обърне внимание. Трябва да се разглежда доколко е подходящ даден показател, особено при договорите с потребители. За това и член 18 е важен. Казва се, че преди да се сключи финансов договор, трябва да се определи референтния показател. Субекта подлежащ на надзор трябва да изпълни изискванията и да се прецени дали избрания показател отговаря на нуждите на този субект. Ако се реши, че това не е така, би трябвало потребителя да бъде уведомен писменно, като се изброят аргументите, за да може потребителят сам да вземе решение дали да подпише договора или не, ако този показател е неподходящ за него. Благодаря. Давам думата сега на докладчицата Фьора Нювенхойтен. Хойтен благодаря, господин председател. Един въпрос вече бе зададен от господин Фернандес относно за това кой бенчмарк се смята за изключително важен. Господата Сата и Скияви, те двамата изразиха загриженост за определението на критичност, на изключителна важност и за това как, защо се измерват нещата количествено и какво се случва, ако референтните стойности предх, прехвърлят тази прагова количествена стойност. Някои пък смятаха, сметнаха за по-важно стабилността на пазарите да бъде взета под внимание, когато се определя какво е критично, какво е изключително важно. Кои са тези специфични количествени показатели, които трябва да се включат в дефиницията, за да можем да запазим качеството на целия процес. Отговорни, прозрачни институции единствено имат правото да определят показатели и какво да включват в това определение. Сега трябва да решим. Показаха някои от панелистите, че вън от обсега на тази директива трябва да остане конкурентната страна на нещата. Защо смятате, че това трябва да е така? Особено в случаите на показателите. Благодаря. Yes, you, Благодаря ви, господин председател. Да, защо смятаме, че количественият таван не е най-подходящото? Това е така, защото някои от пазарите, за които се отнасят нашите показатели, са изключително трудни за измерване, за точни обеми, точни сделки. Това се отнася не само за показателите, а и за всякакви други финансови инструменти, деривати, леверидж и така нататък. За това сега дали е възможно по някакъв друг начин да се измерва удачността на показателя – чрез евентуално количествено измерение, да, може да помислим за това и да преценим показателите доколко са уместни. Разбира се, че не само обемът е важен, когато се измерва нещо, не само обема, а и броят сделки. Например, има милиони жилищни заеми и ипотеки и така нататък. Смятаме следователно, че не само количествено се измерват нещата, не само количественият критерий е важен. Определенията винаги трябва да са свързани с качеството, а качество е стабилност, прозрачност и отчетност пред надзорника. Добавяме, разбира се, и субективен елемент, но според нас това е възможно най-добрият от съществуващите начини да се определя качеството на даден показател. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Госпожо докладчик, наистина опитваме се да мерим количеството на качеството ще ви предложа, освен казаното до момента, и нещо, някои допълнителни мерки, измервания. Как можем да преценим кой показател, кой индекс е важен за коя държава? като например обем, оборот на економиката, брой, сделки в дадена страна. В някои определени е, условия, например, даже и ако индексът не се използва на общо основание, ползването му дори и в по-ограничена степен може да създаде доверие и стабилност на пазара на въпросната държава типът индекс, който се използва, дали се използва от професионалисти, агенции или пък по-скоро от потребители, крайни потребители по веригата на финансовите услуги. И това е важно да се знае. Посочиха се вече броят сделки, броят подписани договори, съгласен съм, но всичката тази допълнителна информация, която би могла да се съдържа в показателя, за да бъде той показател оценяващ качеството и да върши на всички ни работа, за да знаем откъде нататъка нещата стават критични и неуправляеми и от кога нагоре са управляеми, наистина това трябва да бъде водещото начало. Благодаря. Благодаря за въпросите. Аз смятам, че няма кой знае колко голяма опасност от възникване на конфликти на интересни. Ако погледнем на доставчиците на дребно и това как те оценяват, какви показатели използват, ще видим, че Именно тук, от тук идват голямата част финанси. Говорим за трилиони, за такава цифра, която се е в оборот на пазара, финансовия пазар на дребно. И следователно за този пазар на дребно ни трябват измерватели. Тези колективни инструменти за инвестиране, както аз самият посочих в началото на изказването си, се регулира от определена директива, която бе създадена на времето и сега бе усъвременено с допълнителни изисквания за прозрачността и за уместността на това да се използва един или друг индекс в времето и в определено време и място и управителите на тези фондове или институции трябва да докажат защо използват този или онзи индекс и какви резултати постигат при оценката на даден финансов фонд с определен индекс, например. И това се определя с, това се постига с инструменти, с инструменти, които оперират с регулирани цени, цени образувани по регулиран начин. И на трето място, защо казвам, че няма кой знае каква голяма опасност от конфликт на интереси, това е защото повечето държави членки използват е, измерватели, ползващи официално събрани данни. И това съответно не може само по себе си да се изроди в конфликт на интереси т.е. комбинацията между уместността на използвания и измервател, както и отчетността пред регулатора, а и на трето място ползването на официално събрани данни, всички цялата тази комбинация прави така, щото конфликт, конфликтът на интереси е малко вероятен и няма защо да бъде включен в текста на, законодател, на нашия законодателен текст. Благодаря. Uh, Благодаря. Мисля, че сега вече имаме и връзката с Мадрид, така че можем да чуем отговора на главния секретар на Йоско. Благодаря. Надявам се, господин Райче, ни чувате. Ще задам въпрос към вас. Кои други юрисдикции в рамките на ИОСКО ще въведат законодателство за базовите показатели, което е сходно с това в Европейския съюз? Освен това, смятате ли, че някъде на друго място по света ще се приемат изискванията за трети страни, които виждаме в предложението на комисията? Благодаря, господин Райт, за отговор. Мистер Райт? Господин Райт, заповядайте. Чувате ли ни? Seems Yes, you can, you can answer. Заповядайте, можете да отговорите. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че не успях да проследя целия толкова важен дебат заради някои проблеми с връзката. Чувате ли ме? Вие чувате ли ни? Сега се оказва, не, не, ние ви чуваме, казва председателя. Аз също ви чувам, казва господин Райт. Заповядайте, продължавайте, ние ви чуваме. Okay, let me continue. Um... В такъв случай нека продължа. Въпроса за други юрисдикции и доколко те планират подобни правни норми, ще кажа, че доколкото знаем само Япония и Хонг-Конг, и то в много стеснен, стеснен мащаб, ще въведат подобни мерки. И наистина така е, едва ли има друга юрисдикция, която ще стигне толкова далеч, колкото проекто предложението на комисията, което договаряме сега. Имаше и въпрос за режимите в трети страни. Господин председател, почитаеми членове на комисията, нека кажа, че при дериватите, например, САЩ приеха норми преди Европейския съюз. И от тогава насам ние се опитваме да съчетаем двете системи, нещо, което е много трудно. Според нас би било най-добре, ако като основа се приемат принципите на Международната организация на комисиите по ценни книжа, и сега е времето за преговори. Преди проблемите да започнат да се осложняват заради трансграничното измерение, а при еквивалентността или замесващото изпълнение, може би това е подходът, който трябва да се търси. Същевременно господин Ламберт направи коментар за използването на показателите – нещо, което е много важно. Имаме проблеми и в периода за преход. За това е необходим паралелен подход. При определен пазарен риск се предлага системата Юрибор Плюс. При дериватите пък имаме предложен альтернативен вариант и преходни механизми. Господин Ламберт попита за манипулацията на Форекс. Тук не мога да дам отговор. Единствено ще кажа, че имаме пазар с 5 трилиона долара ежедневно. Това са обемите, които се търгуват. В момента се правят нови разследвания за функционирането на пазара. Аз не разполагам с повече информация, отколкото вие, но виждам, че някои институции вече заделят средства с оглед на възможни бъдещи глоби, които ще им бъдат наложени. Благодаря, господин Райт. Извинявам се за това, че връзката не е достатъчно добра. Благодаря ви. И сега един бърз кръг от спонтанни изказвания. Желаете ли да зададете въпроси на нашите гости? Госпожа Добс, благодаря съвсем накратко. Всеки един от нас каза, че одобрява духа на този инструмент. За да имаме изпълнение обаче, би трябвало този дух да се въплати в практика. И тук се водят най-различни разисквания за това, как различните елементи на законодателството да бъдат правилно изпълнени. Струва ми се, че ако нещо липсва, то е отговора на въпроса откъде тръгна необходимостта. Струва ми се, че тук става дума и за менталитет – за начин на отношение към потребителите. Ние искаме да има лоялно отношение. Въпросът ми е към господин Сата, може би и останалите. Какво мислите за това предложение? Дали то ще насърчи културата на изпълнение на нормите или ще постигне обратното? доколко може да разчитаме на добрата воля и лоялното отношение към потребителя. Благодаря. Заповядайте. Благодаря ви. Много е важен въпрос. Наистина трябва да се правят разграничения между показателите. От една страна имаме разработването им, от друга страна манипулациите. Манипулациите са престъпно деяние то подлежи на наказателно преследване. Като говорим за разработване на показателите, трябва да имаме предвид, че това законодателство е много важно. Също така ние говорим за данни основани на сделките. Чрез тях можем да избегнем само до някъде манипулациите. Сами по себе си те не са достатъчни. Така че първо трябва да помислим за сформирането на тези показатели и след това как да ги направим устойчиви на манипулация. Разбира се, теоретично те не могат да имат 100% имунитет. Необходимо е обаче да се въведе съответния контрол – според нас тези проектонорми са много добри и ще се справят с множество от проблемите при показателите, стига да бъдат изпълнени. От страна на управляващите фондовете, контролните органи, Заповядайте. Благодаря. Ние сме на мнение, че като потребители можем да усетим подобряването на отношението. Иначе в парламента бяхме шокирани от манипулацията на някои от базовите показатели – Инвестиционните посредници, част от които представлявам, обаче са доста критично настроени. Благодаря ви. Thank you. And Mr. Wolf. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря. Благодаря. Въпрос към господин Дейвид Райт. Вие казахте, че само Япония и Сингапур обмислят сходни законови норми, които обаче съвсем няма да са толкова строги и обхватни, колкото европейските. Смятате ли, че би било възможно Европейския съюз с неговите норми да намали конкурентоспособността на бизнеса, който почива на тези показатели в Европа? На второ място Ако е необходимо, всички институции по света да следват един регулатор, ще бъдат ли тогава необходими нормите на Европейския съюз? Няма ли това да е по-лесно? Благодаря, господин Райт. Имате възможност за отговор.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 Интересно изказване. Нека обаче бъдем реалисти. Едва ли в световен мащаб ще имаме един единствен регулатор. Най-доброто, което можем да направим е да работим заедно за някаква конвергенция на системата, но тук няма законодателна обвързаност.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 нещо да каже? Ако ли не, ще приключим дебата с крайните бележки на докладчицата. Благодаря, господин председател. Ще бъде съм на кратко моето изказване. Благодаря на всички участниците в дебата, панелистите и на тези, които зададоха въпроси и получиха отговорите. Както обикновено, трябва да направим сега избор. Е, има от какво да избираме. Имаме по какво да работим, докладчиците в сянка и аз самата. Трябва да помислим на първо място за дефиницията. Дефиницията за това, кое е критично, се оказва критично начинание. Да видим как ще се справим с него. Благодаря, казва председателят. Чакаме, значи, появата на европейско законодателство, европейски регламент за измервателите, за това как ще мерим, с какви показатели ще мерим финансовите пазари. Благодаря, благодаря на всички панелисти, участниците в Брюксел и в Мадрид. И за 15 минути прекратяваме заседанието и в 5 часа се събираме отново тук за среща с комисар Вестагер. Благодаря.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 her because we. Merci Paolo.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 или по-точно точка 8. Размяна на мнения с Маргрете Вестегер, член на комисията, отговарящ за конкуренцията. Нека кажа добре дошла на госпожа Вестегер. Много се радвам, че прие поканата ни за първия обмен на мнения. Е, знаете, че госпожа комисаря изрази желание да присъства редовно на наши заседания. Това беше още по време на изслушването и тя би искала да проследи някои теми, като контрол на пазарите, политика на конкуренцията, стратегическата визия за конкуренцията приветстваме наистина това положително отношение. Ние ще се възползваме от вашата готовност, госпожо Вестегер, готовност да работите с Европейския парламент. Много се радваме, че нашето участие се възприема като важно за вас в оформянето на европейската политика за конкуренцията. Благодаря ви. Ние ще говорим за връзката между оценката и правилата за конкуренция, особено държавната помощ за банките – Назрял е момента да се обсъди тази тема, но предполагам, че ще има и други въпроси, зададени от членовете на нашата комисия, тъй като има доста теми на дневен ред. Надявам се госпожа комисаря да има готовност да обсъди и допълнителните теми. Първо ще чуем уводните думи на комисията в рамките на 10 минути. След това 5-минутни слотове за въпроси и отговори с възможност и за задаване на допълнителни въпроси, но в рамките на тези 5 минути. Благодаря ви, госпожо комисар, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за топлия прием. Очаквах с нетърпение първото си посещение тук, вече като комисар. Надявам се, че това ще е първата от много бъдещи срещи. Това казах и на изслушването си. Няма такова задължение по договорите, но ние трябва да работим в тясно сътрудничество в името на бизнеса и гражданите. Има, разбира се, и ключови предизвикателства. С удоволствие ще отговоря на въпроси и извън темата за стрес-тестовете и оценката на качеството, работата по преобразуването на банките. Разбира се, едва ли ще мога да отговоря на всички въпроси от моя ресор. На първо място ще се спра на банковия сектор. При банковия сектор ние направихме преглед, проведохме стрес тестовете и е много важно да си дадем сметка, че няма причина за самодоволство. Постигнахме добри резултати, но крайната цел е далеч. Ние Искаме солидна банкова система, която работи по стабилни правила. Сигурно мнозина от вас са чували оплакванията на маките и средни предприятия, защото те нямат достъп до необходимия за развитието им капитал. Затова казвам, че предстои още много работа. Последното по изграждането на Банковия съюз. На 26 октомври ЕЦБ направи обхватен преглед. Проведохме и стрес тестовете на ЕБО. От стрес тестовете видяхме какво е положението с банковите баланси. Нещо много важно, за да се възстанови доверието в банковия сектор и да се осигури прозрачност. На 4 ноември Европейската централна банка пое отговорност като единен надзорен орган, като част от единия механизъм за надзор. Това са все стъпки, които трябва да се приветстват. Освен това, те са заключителните стъпки след едногодишна работа, както по механизма за стабилност, така и по тези стрес-тестове. Ние направихме преглед на балансите на най-големите банки в Европа, 130 банки, около 80% от банковите активи. Принципно резултатите са положителни. като се отчетат мерките за увеличение на капитала, вече приложени от банките от януари до септември 2014 година, се оказа, че само 13 банки в 8 държави членки имат нетна липса, която възлиза на 6,5 милиарда евро. Но това е малък брой банки, както казах. Също времено, през последната година множество от банките увеличиха капитала си. Това беше установено при стрес тестовете. При оставащите нетни липси ще трябва да се дадат 6 до 9 месеца за покриването им. Това ще се наблюдава от надзорния орган. За сега нито една от банките не обмислят държавна помощ. Същевременно, ако те поискат държавна помощ, ще се приложат изискванията за предоставяне на такава. Но, както казах, на този етап това не се обмисля. Преди една година се отпускаше държавна помощ, за да може банките да се актуализират в съответствие с новите принципи на Европейския съюз. Всяка банка, която използва пари на дънакоплаците, както и акционерите, ще трябва първо да допринесе за публичните фондове. Тези публични фондове за спасяване на банката са последния, най-краен вариант. Също времено всички знаем, че трябва да се сведе до минимум използването на публични средства. Причините са ясни. Трябва да защитим гражданите и дребния бизнес. Те не могат да стават жертва Европейските банки трябва да работят освен това при едни и същи условия. Трябва да защитим и единия пазар. Банките ще продължат да изпитват нужда от публична подкрепа. Те трябва да се преструктурират и да започнат да кредитират реалната економика. Това е нашата насока да имаме по-сигурен банков сектор, може би малко по-скучен, но затова пък по-надежден. Надяваме се също така да сведем до минимум риска. Благодарение на контролирането на държавната помощ чрез плановете за оздравяване и преструктуриране, можем да кажем, че сега банковия сектор на ЕС е по-устойчив и изпълнява своята основна задача – кредитиране на реалната економика, за да може капитала да стигне там, където е необходим. Разбира се, има и предизвикателства. Струва ми се, че предприятите стъпки дават основание за доверие в банковия сектор, но, както казах, задачата не е изпълнена до край. Принципно, първата стъпка във възстановяването на доверието е одобряване на направеното от банките – не можем да си позволим самодоволство. Предстоят много предизвикателства и за отделните банки, и за системата като цяло, но така или иначе преструктурирането на слабите места ще остане от основно значение, за да имаме кредитни потоци в економиките си. Всички сме съгласни, че банковия сектор е от огромно значение за добрата економика. Нещо, от което имаме нужда. Имаме нужда, следователно, от силен банков сектор, който да се върне към отпускането на кредити. Но преди да стигнем до този момент ще трябва да се изпълнят още доста изисквания. Законодателната рамка вече е много по-строга, сега е дошъл момента, в който тя трябва да проработи на практика, да се приложи. Директивата за капиталовите изисквания вече се прилага във всички държави членки. Отчитаме и по-сериозно притесненията на данакоплаците и банките разчитат, че трябва да разчитат на себе си и своите собственици. Само така можем да имаме солидни банкови операции. Но, повтарям, за сега не е необходима никаква държавна помощ и мисля, че това е едно от основните ми послания към вас днес. Много ви благодаря. От името на политическите групи, първо Маркус Фербер, председател на работната група за конкуренция. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, вие вече обърнахте внимание, че в миналото сме имали редица банкови институции, поставени под особен режим и получили държавни помощи. Вашият пред предшественик беше подчертал, че по принцип капиталовите дефицити могат да бъдат приемани, приемливо е те да бъдат запълвани и с публични средства, стига да се спазват вече по-строгите правила за държавно подпомагане. Да, но сега има банки с лош резултат от тестовете, които въпреки все пак са получавали преди това държавна помощ. Затова искам да попитам до сегашният режим на подпомагане бил ли е успешен? Какво гарантира, че този път нещата ще бъдат по-добре? Как да стигнем до нормално състояние, а именно банкова система, която не се дотира от дънакоплатеца? И втори въпрос за, на тема Великото херцогство Люксембург данъчните сделки, разкрити от е, комисията, не само по отношение на Люксембург, а и други държави е, членки, очевидно не са прецедент. Често е имало очевидно споразумения между държави и данъчно задължени фирми. Така че държавното подпомагане явно е по-разпространено, отколкото сме си мислили. Какво смятате да се направи по този въпрос, госпожо комисия? комисар, вече извън конкретния случай, а по принцип, за да се е, е, предотвратява избягването на плащане на данъци. По първия въпрос, защо може да се надяваме на подобрение? Ами защото просто и ние е, се променихме, променихме правилата и обстоятелствата. В някои държави някои данакоплатци имаха чувството, че те плащат повече, отколкото в другите държави членки, получават недостатъчно и правилата са различни за различни държави и членки. И това наистина е така. И освен това, макроекономическите обстоятелства бяха изключително трудни. Словения, Испания и някои други, Дания, включително в други държави и членки, нещата хич не бяха розови. Сега с новите правила за държавна помощ и правилата в банковото дело, с оглед на тези нови регулиращи механизми, хората имат вече чувството, че банките се спасяват с обществени пари е само когато наистина са доказали, че собствената им документация, собствените им платежни баланси са чисти и добре управлявани. Тоест, нещата се промениха, динамиката се наложи като начин на поведение – и ако трябва да сравним нещата преди и сега, наистина става ясно, че банките трябва да покажат е, отговорно поведение, за да получат обществено финансиране. И тук не на последно място трябва да споменем приносът на парламента с е, пакета за единия механизъм за преструктуриране на банките. Сега по въпроса за това как да, как да процедираме в Ирландия, в Холандия и в Люксембург имаме четири отворени процедури. Знаем, че някои от данъчните споразумения са приемливи от законова гледна точка. Двустранното данъчно, двустранните данъчни спогодби не са незаконни. Разбира се, някой може да пледира, че това всъщност изкривява конкуренцията и че това представлява непряко обществено подпомагане но нека да изчакаме и да приключим тези четири случая. Те ще ни дадат достатъчно материал за по-нататъчната работа. Благодаря, Елиза Феррейра. Uh, Благодаря за вашето посещение, госпожо комисар. Аз съм много заинтересована от оздравяването на банките и зададох именно на вашето изслушване като кандидат-комисар два въпроса в този смисъл, няма да ги повтарям. Сега обаче искам да попитам за това дали данъчните измами всъщност не нарушават конкуренцията и как може да се борим с това явление. Във втората част на отговора, който дадохте преди малко, казахте, че има четири висящи дела, така да се каже. Всички знаем обаче какво е реалното, реалното стечение на обстоятелствата. Така че, когато Казвате, че има 300 мултинационални компании, които са в преговори с държави членки. Смятате ли, че сте в състояние законно? Имате ли право? и дали ще се умеете да се справите с тази практика. Европейските граждани не познават в дълбочина тези неща, но някак си се чувстват измамени, че ушким говорим за честна конкуренция, а пък всъщност скрито финансираме банките с обществени средства. Смятате ли, че инструментите, с които разполагаме в момента, може да се справите и да сложите край веднъж за винаги на тези вратички за към изкривената конкуренция. Смятате ли, че е нужен всъщност политически импулс за тези промени? Казахте, че не е време за самодоволство и съм абсолютно съгласна, но ви питам дали комисията вече може да подеме борба срещу тези явления по честен и открит път. Благодаря. Благодаря. А, ако ме питате дали съм радикално настроена, може да разчитате на това. Това е и в името на моята партия. Когато се чува думата радикализъм, хората обикновено я конотират е, отрицателно, смятат, че тя е свързана с екстремизма, но радикализъм всъщност значи да се стигне до радикала, корен на английски, да, на латински, да се стигне до дъното на нещата. И наистина в момента провеждаме дебат за скритата държавна помощ и за това до каква степен тя изкористява конкуренцията. И в този смисъл ви отговарям, да, имам правно основание. Има съдебни решения в областта на данъчното облагане, които се прилагат в някои държави членки. Проблемът идва, когато някои държави членки решат, че данъците на някоя определена фирма не са изчислени правилно, не отговарят на пазарните условия и съответно дадената фирма трябва да получи данъчно облегчение сравнена с други малките фирми и това всъщност представлява скрито държавно подпомагане под формата на данъчно кредитиране, така да се каже. И разбира се, че имаме правно основание да се намесим. За това ви казах и всъщност, че ако изчакаме и завършим, приключим работа по тези случаи, които ви казах, ще имаме повече материал. Всички, например, знаете, че съществува предложение за обща консолидирана данъчна основа. Това може да бъде стъпка в желаната посока. Надявам се, че държавите членки и парламента ще вземат при сърце идеята за преглед на тази директива. Това би било много би бил добре дошъл тласък в желаната посока, по посока работа на една обща консолидирана данъчна ставка за дружествата нещата ще са ясни от самото начало и няма защо фирмите да си наемат данъчни съветници в съответните държави членки, за да знаят как да попълнят е, декларациите или за да се възползват от възможностите, които предоставя конюнктурно едно или друго данъчно законодателство. Благодаря. Now, next speaker is Morten Messerschmidt, who is also the for the annual... Сега госпожа Месер Шмидт, която е докладчик по въпросите на конкуренцията, доклад, който ще гласуваме. Благодаря ви, господин председател, господин Месер Шмидт. Имам два въпроса. Никой не очаква е, вие да провеждате разследвания, но при изслушването поехте ангажимента да работите с нас, с международните организации, да съберете максимално голям обем информация, за да се подпомогнат текущите разследвания. Ето защо искам да попитам какви действия сте предприела или възнамерявате да предприемете при агресивното избягване на данъци в Люксембург и навсякъде другаде. Защото ние можем да чакаме решението на Съда на Европейския съюз или да кажем проблемът вече е на лице и е необходимо наличната информация да се предостави за текущото разследване. На второ място. Знаете, че правилата за държавна помощ са от голямо значение и за нашата комисия, и за парламента. Затова се зарадвах, когато казахте, че се предвижда нов набор от норми които въвеждат по-големи отговорности за държавите членки. Същевременно комисията трябва да изпълни своята роля като пазител на договорите и гарант за пазара. Въпросът е как да бъдем сигурни, че новите правила за държавната помощ ще бъдат достатъчно балансирани. Благодаря ви. Yes, as you say, it is, is a Отговора на комисията. Благодаря ви. Изкушавам се да говоря народния си език, но ще продължа на английски Първо, много е важно моите служби да работят заедно с тези на държавите членки. Мисля, че сътрудничеството между комисията и държавите членки става все по-добро. Същевременно информацията се оповестява, но имайте предвид, че това е информация насочена към бизнеса, и това е информация, която помага на бизнеса да работи с съответните национални органи. Информацията, която излезе наяве обаче, няма как да не бъде отчетена. Тя вече е публично достояние. На второ място ще кажа, че при актуализирането на нормите за държавната помощ балансът е много деликатен. Ние даваме повече свобода на държавите членки, но те трябва да изпълняват изискванията за държавната помощ. Същевременно не е необходимо непрекъснато да имат разрешение от нас. Те трябва да поемат отговорност за собствените си решения – и тук е много важна прозрачността. Когато държава членка въвежда режим, режим за държавна помощ, съобразно изискванията, всичко трябва да е публично оповестено, за да може да се види как се харчат парите на хората, как се прилагат изискванията за държавната помощ и това може би е най-същественото при реформата така че медиите, гражданите да имат много по-значима роля в бъдеще. Това променя и обществения дебат, защото той ще може да стъпи на далеч по-конкретна информация. Благодаря от името на либералите Кора Ван Нивенхойзен. Uh, Благодаря, господин председател. Най-напред. Някой от вас ви нямаше в началото, когато е, излязохме с призив да започнем разследване по, данъчното, по данъчните измами след случая с Люксембург. Аз смятам, че това е изключително важен въпрос и съм за създаването на такава анкетна група, такъв анкетен комитет. Така че използвам тук присъствието на комисар, госпожа комисаря, за да повдигна въпроса и пред нея. Сега по въпроса за утрешния дебат изведнъж се оказва, че то не това не е предвидено за обсъждане утре, Така че, е, тъй като госпожа Вестагер е тук, за разлика от господин Мусковичи, ще я попитам, ще попитам госпожа Вестагер за ролята на нейната генерална дирекция в единният механизъм за преструктуриране. Нямаме много време. Всички тези е, решения, се, решения и директиви се взимат бързо, но те трябва да бъдат добре подплатени. Как се справите вие с е, е, кратките срокове, какви мерки взехте и какви са вашите вътрешни процедури, за да може да сте сигурни, че решенията, които предлага вашата генерална дирекция в рамките на единия механизъм за преструктуриране са добре осмислени. Благодаря. Благодаря. И аз току-що научих, че има предложение за такава анкетна комисия, която да разследва случаите на данъчни измами. Аз гледам на тези данъчни измами или на укриването на данъци от гледна точка на конкуренцията. Разбира се, има и други гледни точки, като законодателната гледна точка. И за това всъщност казах, че и тук по този повод. Споменах консолидираната корпоративна данъчна основа. Смятам, че парламентът може да играе роля на посредник между европейското и националното равнище на данъчните и на националните и европейски данъчни законодатели. Закон тези, които работят в областта и разбират от данъчно законодателство. Аз признавам, че това е вън от е, моите правомощия, но признавам също така, че и националните парламенти биха могли да изразят интересни становища по въпроса. Разбира се, Генерална дирекция по конкуренция и сега в отговор на вторият ви въпрос имат какво да направят още по въпроса за единия механизъм за преструктуриране и за това там да няма скрито държавно подпомагане. в дългосрочен план определено трябва да следим за спазването на това правило. Съответно ще потърсим необходимите инструменти, с които да въведем, с които да въведем на практика тези наши правомощия. Ясно е, че нямаме много време. Нещата, разбира се, вече полегнаха. Пак повтарям, обаче ще бъдат, работата по това досие ще бъде сред нашите най-важни приоритети и ще се стремим да имаме както технически, така и човешки ресурси за това. Фабио де Мази. Единената европейска левица Фабио де Мази. Благодаря ви, господин председател. Чудесно произнесохте името ми. Съвсем сериозно го казвам, благодаря. Исках да започна с изтичането на информацията за Люксембург или информацията за господин Юнкер, както я наричат някои. Всъщност много от сключените договорки в Люксембург са правно издържани и точно тук се крие цинизма – новите държави членки губят около 1 трилион евро заради избягване на данъци и това е всяка година. времено искаме да се намаляват разходите за здравеопазване, образование и какво ли не още. Вие споменахте общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Нека подчертая, че без минимално данъчно облагане обаче ще имаме сериозни ограничения. Имам три въпроса. Първо, вярно ли е, че откакто господин Юнкер вече не е премьер, Люксембург работи много по-добре с Европейската комисия? На второ място, кога ще решите, че трябва да заведете дело за Люксембург и да проверите изпълнението на нормите, като се има предвид колективната отговорност, как ще бъдете сигурни, че няма конфликт на интересите, тъй като господин Юнкер оглавява комисията. На трето място, ако се заведе дело за Люксембург заради компании като Амазон – и се установи, че е имало наистина преференциално третиране и фаворити... фаворитизиране на такива компании, е, ще може ли да се каже, че господин Юнкер е достоен да оглави комисията? Отговорете с да или не. Или альтернативно, ако трябва да препоръчате някоя песен на господин Юнкер, коя ще изберете. За нищо не съжалявам или живях така както искам или време е да се разделим. Комисаря Вестегър. Нека първо ви кажа, че аз самата няма да пея, защото това едва ли ще е много уместно. Първо за общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Аз мисля, че това е нещо, което ще помогне на бизнеса. Бизнеса, който иска да си плаща данъците, без да търси начин да ги укрие и без да трябва да се бори с различните норми в различните държави членки. Разбира се, тук има различни мнения. Това е само едно от тях. Напоследък наистина работим по-добре с Люксембург. Не мога да правя догадки защо това е така, но много се радвам, че е така. Това, разбира се, ни улеснява. Това беше отговора на първия ви въпрос. По втория, завеждането на дела, нека кажа, че до сега сме решили да заведем четири дела след предварителните разследвания. Две от тези четири решения вече са публично оповестени. Очакваме още едно в рамките на няколко дни. Но нека обясня защо стигнахме до тези разследвания? Защо решихме, че има обосновано съмнение? Трябва да кажа, че принципно нещо, което казах и по време на изслушванията си, аз съм винаги готова да направя това, което считам, че е правилно но е много важно да не изпадаме е, в някакви предположения и догадки, защото проблемът е, тогава когато данъчните норми водят до изкривяване на конкуренцията, когато те самите са несправедливи. Мисля, че това е не по-малко важен въпрос. Е, разбира се, аз винаги ще се опитвам да изпълня своите задължения, защото не бива да се стига до изкривяване на конкуренцията и в това отношение не можем да си позволим лични пристрастия. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Аз съм трети поред. Така че винаги слушам какво казват преждеговорившите. Не ни дадохте обаче е, обзор на това какво смятате да правите през следващите 5 години. Спряхте се по-скоро на уродците от миналото. Има информация, според е, която през следващите 5 години вие имате намерение да започнете разследване, т.е. в края на вашия мандат. Смятате ли, че след като приключи този ваш мандат, европейската данъчна система ще бъде под ваш контрол? Това ли е политическата цел, която преследвате? Казвате, че сте за общи данъчни ставки. Дали сте обаче за отчетна информация, предоставена от мултинационалните компании по държави, така както сега ще наложим като правило за банките. Това ли е политическата ви програма? По повод сега на препратката към господин Юнкер, дали вашата политическа програма предвижда борба и изкореняване с данъчните измами в Европейския съюз. Благодаря. Uh, Благодаря. Въпросите са определено ласкателни за мен. Аз обаче съм скромен човек или поне ще бъда по-скромна от това, което комплиментите предполагат. Комисар Шемета започна вече е, работа по тази ставка и по изобщо данъчните въпроси започна работа и дебат в съвета и веднага стана ясно колко е трудно да се намери единомислие по данъчни въпроси и желание да вървим заедно в една и съща фискална посока. Има много път да се измине, има още много работа да се свърши, за да убедим държавите членки, че ни трябват повече европейско данъчно законодателство в областта на корпоративното данъчно облагане. Разбира се, че започвам сега с тези обяснения, не за да заобиколя прекият отговор, който очаквате от мен, но искам да кажа, че трябва да премерим ясно усилията си и как ще ги разпределим във времето. По-добре е пак да изчакаме да видим резултатите от висящите дела в момента, за да разберем ясно какво се случва. И след като сме придобили такова едно разбиране, ще решим какво да направим по-нататък. Не, че не искам да ви кажа, защото смятам, че нещата трябва да се правят с мисъл, а не просто да се раздухват въпросите, така както правят пресата. Пак повтарям, четирите случая, които чакат разрешение, ще го получат и тогава ще извадим резултати. А, изводи. Благодаря от името на необвързаните колегата Аниел Нупулос. Господин председател, благодаря. Госпожо комисар, говорихме за стрес тестовете на банките. Знаете тежкото положение в Гърция. Знаете също така, че и Тройката, и Европейския съюз изобщо се занимават с въпроса за банковите кредити в Гърция, като единственият им критерий е печалбата на банките. Тук говоря, разбира се, само за кредитите на така наречените големи жизнеспособни предприятия. Извън чертата обаче остават малките предприятия, които трябва да бъдат закрити. Това са предприятия с ипотечни дългове и прочие и прочие понякога такива предприятия закъсняват с плащането на вноските, а, а те а, биха били полезни срещу безработицата, която се задълбочава. Има толкова хора, които са загубили домовете си дори през последните години. Да, стрес-тест в Гърция за банките но никой не проверява какво е положението и състоянието на малките предприятия. Те просто падат жертва на големите интереси. Така че конкурентоспособността е от полза само на големите фирми. Какво ще кажете по този въпрос? Какво ще кажете и по въпроса за това, че се продават на търг жилищата на много хора? Well, I, I may have a different look on the fact. Самата аз може би по-различно тълкувам фактите около стрес-теста и банковия преглед. Това, което аз видях е един оздравен банков сектор в сравнение с предходната година, защото беше е, увеличен до голяма степен капитала. Имаме и нетна, нетен недостиг на капитал при много малък брой от тези банки, като никоя не желая държавна помощ за момента. Нещо много положително. Това не помага на отделните семейства в Гърция, но е поне стъпка по посока на една оздравена банкова система, която се надявам да започне да отпуска кредити и на малкия и средния бизнес – той трябва да изпълни своята роля за реалната економика. Необходими са пари за стартиращия бизнес, за растежа. Всичко това е много важно. Все пак вижда се светлината в края на тунела, според мен. Вярно е, че за младите хора тунелът е твърде дълъг. Спатай и Естер Деланге. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че толкова открито говорите по всички тези проблеми. Те ни вълнуват, а вие успявате да представите проблемите избито и изчерпателно. Същевременно няма как да не се връщаме непрекъснато на въпроса за избягването на данъци, защото това е нещо несправедливо и европейските граждани няма как да не го усетят, особено когато те плащат повече. Маките и средни предприятия също. Оказва се, че големите могат да пресичат границите и да отидат там, където няма да плащат почти нищо. Това усещане за несправедливост изисква реакция. И мисля, че не случайно вашата комисия е наричана комисия на последния шанс. Това е последният ни шанс да направим нещо, така че европейските граждани да се почувстват включени в дебата. Също Същевременно вие казахте, благодарение на медиите, цялата информация е оповестена. Аз обаче имам нужда от повече информация. Знам, че Холандия също се споменава около тези изтичания на данни. Оказва се, че самите органи и данъчни власти не предоставят информацията нито на комисията, нито на парламента. Съгласна съм, че данните, с които разполагаме, ни помагат да проучим нещата за момента, но непрекъснато ще има нови схеми. Следователно, ние непрекъснато ще изоставаме спрямо реалността. Въпросът ми е как да ви помогнем? В крайна сметка, някои в парламента смятат, че абсолютно всичко около данъците трябва да се оповести публично. Аз не съм съгласна, но ми се струва, че поне Европейския парламент и Европейската комисия трябва да знаят най-основното, най-същественото. Защото в противен случай вие няма как да предложите решение. би ли ви помогна повече информация за националните разпоредби? Комисията, разбира се. Разбира се, че в този случай, ако имам повече информация, ще имам възможност за структурен подход. Но ми е ясно защо темата е спорна това е свързано с всеки вид оповестена информация. Бих отишла и по-далеч. Всяко данъчно решение може би трябва да бъде известно поне в най-основното, като се съобразим с поверителността, търговската тайна. За нас, разбира се, би било много важно да се запознаваме с данъчните решения на национално ниво. И може би националните парламенти тук могат да помогнат, ако Европейския парламент реши да състави комисия. Точно тук вие ще можете да проведете балансиран диалог – и може би да насърчите обществения дебат изобщо за данъчните системи, избягването и укриването на данъци, както и тези празноти в законодателството на Европа. Имаме доста големи разлики между държавите членки. Благодаря ви. Благодаря от името на СЕД. Заповядайте. Uh, Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, трябва да призная, че аз съм нов. И нямам толкова много опит като колегите тук. Но пък не съм наивен и искам да задам някои въпроси, които са логични на европейско равнище и на ниво моята родина Унгария. Разбираеми с други думи вълненията ми. Аз съм обезпокоен за тези така наречени люксембургски афери. Не искам много да се робя в миналото. За мен като скромен унгарец бе очевидно по-приятно да се пращат данъци в Люксембург, сравнено с където и да било от другаде в Европа. Сега обаче гледам и не вярвам на очите си, а то наистина било така. Потвърждава се. Сега, през следващите пет години, какво ще се случи? Какво можем да очакваме? Наистина няма смисъл да търсим законови отговори за минали събития. По-добре е да търсим политически отговори за настоящи събития. Предходни, предишният комисар получи много такива писма, с такива въпроси и отговорите му бяха уклончиви. Сега обаче защо, ако масовото обществено мнение сочи, че е недоволно от сегашната практика, защо просто не променим правилата? Защо не променим практиката? По време на изслушванията на комисарите Данъците често присъстваха в дебата, защото това е абсолютно национален приоритет. Европейската комисия няма нищо общо с данъчното облагане. Какво можем тогава да направим ние, европейските институции, комисия, парламент и може би съвета? Какво можем да направим? Можем да направим следното. Да намерим, да видим къде се коренят истинските проблеми. Данъците са много-много различни различни. В някои държави членки ДДС-то за хранителните продукти е нулево, в моята държава това е 21%. С други думи, аз не съм равен с другите. Разбира се, че това не е единственият въпрос, който искам да обсъдим, но е, бих, искала, бих искал него да вземете предвид в отговора си и да ми кажете дали мислите, че тук можем да борим и корупцията, защото е, обвиненията в корупция често са срещу фирмите, но те са понякога е, и е, грях на правителствата. E Благодаря. Съвсем имате моето уважение като нов евродепутат, аз съм нов комисар. Нещо да ви кажа. Мисля, че законовите органи, т.е на законният отговор, от гледна точка на закона, който можем да дадем на събитията от миналото, всъщност може да ни даде идеи за политическия отговор, който да дадем за проблемите на настоящето, така както вие предложихте. И в такъв смисъл може наистина да променим обществения дебат и да променим събитията. За това работим заедно Комисия, парламент и съвет. защото от гледна точка на конкуренцията можем да направим нещо, но не кой знае колко. Сега работим в областта на данъчното облагане и тук трябва да вървим, искаме или не искаме, ръка за ръка с съвета и националните парламенти. Да не забравяме, че имаме вече успехи вече може да се получава информация за брутния доход, получен в държава, различно от държавата, която, в която човек плаща данъци, е данъчно задължен. С други думи, не тъпчем на едно място. Има напредък. Благодаря. От ЕНП отново заповядайте. <clears throat> Благодаря, госпожо комисар. Надявам се, че снимките, които си направихме, са станали добре, но сега темата ни е друга. Преди няколко дни а, приехте работници от фирмата Терми. А, нещо, което беше типичен пример за това как много често европейската бюрокрация пречи на економиката и не допринася за създаването на заетост. Говоря ви за една стоманодобивна фирма, която е била продадена на друга. След това продажбата е обявена за нищожна, защото е била продадена на финландска фирма, обявена обаче за монополист на пазара. И така или иначе 530 души останаха на улицата и без работа. Сега на фона на световните тенденции в стоманодобивната промишленост да се каже, че Финландия има монополна позиция и да мерим нещата с старо мерило е нелепо. Та така, приехте тези хора при вас преди време. Има ли новини около тях? Защото 530 италиански семейства чакат отговор от Европа. Европа, която ако продължава по същия начин, ще бъде много далеч от тях. Благодаря, госпожо комисар. Uh, Надявам се, че вие сам ще видите. Растежа и заедостта са наша обща цел. Разбира се, понякога бизнесът страда, хората губят работните си места и това се случва и в други отрасли. Но по конкретния случай, за който ме питате, нека кажа, че тук са предприяти стъпки, като при сливането на тези предприятия направеното вече е одобрено. Много ми е мъчно за семействата на работниците, но се надявам, че ще се стигне до добро решение. Така или иначе, нито моето дел, нито генерална дирекция конкуренция може да направи каквото и да било от тук нататък. Всичко е в ръцете на собствениците. Надявам се да има преструктуриране в полза на работниците. От името на социалистите и демократите. Аз също искам отново да ви кажа добре дошла в нашата комисия, сега вече като комисар по конкуренцията. Има множество въпроси, но аз пак искам да се върна на връзката между данъчното облагане и конкуренцията. Много внимателно ви слушах, но за мен остават три въпроса. Първо, сигурно знаете, че журналистите разкриваха постепенно детайлите около люксембургския скандал в продължение на 6 месеца. Защо комисията някакси не попада на същата информация? Защо разчита на пресата, а не на собствените си възможности за разследване? На второ място, интересуваме как на практика ще работите заедно с комисаря Московиси, е, за да няма данъчно избягване. След това, как ще направите така, че вашата генерална дирекция да има проактивна роля, е, за да не се стига до злоупотреби. И накрая, основен въпрос. Много говорихте за съучастието на държавата по отношение на някои фирми и съответно държавните помощи. В някои случаи имаме почти нулево данъчно облагане. Ясно е, че това е политика срещу конкуренцията. В собствения ми избирателен район много от предприятията са в криза. Маките, кафенета фалират, те просто не могат да се конкурират с големите фирми, които не плащат почти нищо като данък или заплащат нещо близко около нулевата стойност. Вие говорихте за новата роля на обществения дебат, но ми се иска да работим наистина заедно, за да можем да обясним на всички, че е много важно да се отиде по-далеч от държавната помощ, че това, което виждаме е във вреда най-вече на малките и средни предприятия, както и на конкуренцията като цяло. Госпожо комисар, едно от важните условия за напредък е работата заедно с държавите членки. Ние разчитаме на информацията от държавите членки – Именно и за това, както стана и дума по-рано днес, изискваме от тях голям обем информация, понякога ни я предоставят неохотно, но така или иначе ние разчитаме на тази информация. Хубавото е, че работим все по-добре заедно, надявам се, че подобрението ще бъде все по-осезаемо. Това е в интерес на всички. В крайна сметка това са конкретните факти. Постъпва информация, но ни е необходима и по-широката картина – Ние, разбира се, трябва да продължим работата на специалната група за данъчното облагане, като тази група ще работи заедно с служителите на Генерална дирекция конкуренция. Ние ще търсим всички налични източници на информация. Това, което ще правим, трябва да бъде структурирано, дори и да не ни се нрави особено. А по четирите висящи дела, вече ви казах, че решенията по две от тях са оповестени, третото решение ще бъде оповестено преди края на текущата седмица. И разбира се, това ще предизвика коментара и на трети страни, което ще бъде важен източник на информация. Така ще можем да работим по-бързо. Иначе разбирам вашите аргументи, както и чувства, но така или иначе ние си дадохме сметка, че трябва да се направят промени. Също времено тези промени се постигат само с единодушие. Yeah, Ланген НП. Благодаря честито, госпожо комисар, честито назначение. Ние не само изпитваме голямо доверие към вас, но и влагаме много надежди във вас тъй като имате политически опит и на базата на него можете да защитавате активно независимостта на а, конкуренцията. Така че в момента става въпрос да имате здрав гръбнак и много енергия. Лично аз имам 20 години опит тук в нашата комисия и така мога да преценя къде е имало грешки и къде не. Например, в някои моменти вашите предшественици, които прибързано решаваха или не решаваха нещо. Първо, сдържаното отношение на вашия предшественик по отношение на темата Google, колкото ние и да притискахме комисията, че е необходимо част по-скоро решение да се, не се потиска конкуренцията. Алмуня нямаше нито време, нито сили да го направи но да гледаме в бъдещето. И вторият въпрос, как ще, се, къде ще бъде включен парламента в бъдещата правна база на правото в, отнош... в областта на конкуренцията. Молбата ми е нека парламентът да бъде включен, да участва в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения, за да вземем наистина политически принципни решения по определение по отношение на правилото де минимиси и на други конкретни неща. Част от нещата, които не се получиха, които не бяха направени, е, че е, просто прибързано от днес за утре се взе решение за някои шумни така скандали. Например, е, път на, пътния възел Нюрнбург Ринг един ден преди края на мандата си вашият предшественик каза, че били се появили нови факти и обстоятелства, макар че решението било взето на 1 октомври. Моля ви, разгледайте тези нови факти и обстоятелства и вземете решение. Защото в края на мандата си наистина предишната комисия някакси много се разбърза, започна да действа през глава и допусна много грешки. Благодаря. Госпожо комисар, имате думата. Uh, uh, Благодаря. Мисля, че тук имаше три въпроса всъщност, три различни, не два, както обяви колегата. Аз не предвиждам ревизия Uh, на въпроса с Нюрнбърг Ринг. Ние сме на мнение в комисията, че законодателството трябва да се обсъжда предварително. Така. Няма да има нужда след това да усъвременяваме нещата, които ще, така или иначе ще се наложи усъвременяване заради ново развитие, но поне да не бъде за недомисляне, поради недомислено предложение. За това се опитваме, преди да започнем с каквато и да било е, законодателна инициатива, да съберем колкото се може повече мнение от е, страна нашите партньори, включително и от Европейския парламент. Аз вие самите знаете в по-голяма степен от мен какъв, какъв е обхватът на обикновената законодателна процедура, когато става дума за този вид въпроси. И така имам намерение да работя заедно с вас и така ще се опознаем взаимно и в бъдеще ще ни бъде по-лесно. По въпроса сега за случая Google. Важно е да се познават особеностите на случая, както и на мненията на по-голямата част по възможност на засегнатите от случая. Хората имат, разбира се, своето мнение и се го изразяват. Случаят е сложен, съответно и мненията и отговорите на въпросите, които задаваме, са също толкова сложни. Колкото е по-голям обхватът на тези наши консултации, толкова повече време ще трябва да отделим на обработването на отговорите, които получаваме. Това може да отнеме време и, надя... и т.е. опасявам се, че в този случай това време ще бъде дълго. Благодаря. От името на социалистите и демократите има думата колегата Кофот. Благодаря. Добре дошла на госпожа комисаря след е, чудесното и изслушване. Знаете колко е важно за нас е, състезанието и в този смисъл колко е важно равнопоставеността в областта на конкуренцията. Така че тези случаи, наречени люксембургски афери, всъщност е, отклоняват печалба от една държава в друга. през 2012 година това възлезе на 95 милиона долара. Тези пари всъщност бяха обложени с корпоративна ставка, възлизаща на 1,1%. Виждате за какви големи суми става дума, когато се избягва плащането на данъците. Малките и средни предприятия обаче нямат е, тази възможност да никой не им предлага такава ставка от 1,1% на печалбите. А пък именно те са гръбнака на европейската економика. Искаме те да създават работни места, никой обаче ни подава ръка. Сега, политическия въпрос ви задавам. Дали правилата за честна конкуренция в момента са справедливи наистина? Дали са полезни за единния пазар и дали тласкат напред свободното движение на хора, капитали и услуги? Едни и същи държави всъщност се третират по различен начин и големият проблем се изразява в това, че те всъщност се крадат едни други. Какво може да направите, за да бъде нашата конкурентна политика по-справедлива и по-честна? Имам предвид скритото държавно подпомагане дали комисията не може да направи нещо повече за да притисне държавите членки. Знаем колко държавите членки внимават и си пазят територията. Дали можем, значи тук да се разберем, че е необходим повече политически натиск върху държавите членки, за да склонят те наистина да създадат една конкурентна среда, в която всички фирми в Европа да могат да се развиват. Благодаря. I, I and... Благодаря. Мога да проследя вашето разсъждение и е, то бе близко до това на анализа. Наистина, тук дебатът е не един, а по-скоро два. Единият дебат е конкретен, когато има данъчни правила, а има такива, знаем, че има, Проблемът е дали тези закони, тези правила са честни или има проблеми, залегнали още в първичното данъчно законодателство. Имаме висящи дела, имаме случаи, които са неразрешени, следователно а, има нещо гнило, ако позволите, в системата. Into... И така, това наистина ни занимава и ще работим по него с държавите членки. За конкуренцията на данъчното бойно поле. Има такава, отдавна го знаем и сме го приели. Именно заради това някои компании, фирми, дружества се прехвърлят от държава членка с по-високи ставки към друга такава, с по, към друга държава с по-низки данъчни ставки. Знаем, че данъците са различни и данъчните траншове от какъв приход до какъв приход се облага също. Вторият въпрос сега е много по-деликатен, защото промяната Промяната се извършва чрез политически решения в държавите членки и след това държавите членки трябва да вземат решението под формата на Европейски съвет е единодушно. С други думи, тук това не са само преговори между национални държави, а и след това формациите между тези национални държави се състезават в съвета, а той с комисията и парламента. Благодаря. Последен за днес НФ Гунар Хекмарк. Welcome, Благодаря. Добре дошла на нашата съседка от Дания. Имам два въпроса. Първо, като говорим за банките. Виждаме, че доста банки ще трябва да извършат рекапитализация. Държавната помощ няма да бъде предоставена, ако държавата не получи нищо обратно – също време но, ако има гаранции за накоплаците, това е нещо друго. Така ли ще бъдат рекапитализирани банките в бъдеще? На второ място. Малко е странно, че говорим за държавна помощ, като имаме предвид изтеклата информация за Люксембург. говорим за скритата държавна помощ, изкривяването на конкуренцията и правилата на вътрешния пазар, за това искам да ви попитам, е, вие какво ще направите за по-голямата прозрачност при държавната помощ и европейските фондове? Готова ли сте да намалите държавната помощ при необходимост, защото в крайна сметка данакоплаците финансират дейности, а те в крайна сметка изкривяват конкуренцията. Има много неща, които може да направите, ако сте достатъчно смела, а мисля, че вие сте. Благодаря, госпожо комисар. Много е важно да се подчертае, че в бъдеще държавната помощ ще продължи да се обсъжда във връзка с банките, защото ние изграждаме банковия съюз, имаме и директивата за банково възстановяване и оздравяване, но държавната помощ като възможност винаги ще си остане – Важно е да се изпълнят изискванията, разбира се, особено при дългосрочната жизнеспособност. Ние трябва да сме сигурни, че действията ни отговарят на реалността. Разбира се, ще работим в тясно сътрудничество с единия надзорен орган, Европейската централна банка и няма да пестим усилия. Второ, по държавната помощ и прозрачността ще кажа, че вече са направени някои много важни стъпки. Държавите членки са поели задължението да оповестяват държавната помощ, която не е в, включена в общото изключение. Това е нещо различно, нещо ново, но до някъде също така и спорно, защото понякога информацията за това, как са използвани парите на дънакоплаците, не е много удобна и не е много за пред хората. Именно и за това е важно да има прозрачност, тя е в основата на реформата. Е, важно е и самите дънакоплаци и граждани да могат да видят за какво се харчат парите им. Благодаря ви, госпожо комисар, че ни отделихте време, отговорихте на нашите въпроси. Благодаря и на господин Хъкмарк, че ни върна на това, за което се бяхме се събрали. Ще имаме и допълнителни възможности да разговаряме. Последните дни, разбира се, вестниците не бяха чак, не гърмяха за стрес тестовете, се занимаваха много повече с данъчното облагане в някои държави членки, меко казано. И още една тема. Вчера съветът окончателно прие нашето предложение за исковете за обещетение. Ето процес на съвместно вземане на решение може би така трябва да работим и в областта на правото по отношение на конкуренцията и в областта на определянето на основните показатели и прочее и прочее. Надявам се, че ще има още актове в тази насока през нашия мандат. Още веднъж благодаря, че бяхте при нас и с нетърпение очакваме следващата среща. Сега девета точка от дневния ред. Разни. Има ли някой нещо да каже? никой. Десета точка на 15 ноември ще бъде следващото ни заседание. Благодаря на всички, че бяха тук. Закривам заседанието.